Скъпи колеги, предлагам да започнем с работата си. Много ви моля да ни извините. Моля участниците в заседанието да ни извинят защото имахме нужда от малко повече време, отколкото бяхме предвидили. Трябваше да се постигне политически консенсус между координаторите. Добрата новина е, че се споразумяхме и мисля, че стигнахме до добър финал. Прегледът на измененията на бюджетната комисия за 2011 Днес ние ще приключим съответните а, гласувания по политическите споразумения и ни предстои още едно гласуване следващата седмица. Това ще ви го съобщя идната седмица. Започвам сега с средствата за външни отношения в категория 4 до края. В раздел 4 след дълга дискусия на координаторите, ние изработихме компромис. Много ви моля за малко повече тишина, казва председателят. Изработихме компромис. Това съответства на таблицата, която сте получили. Това е основата за компромиса. Но се нуждаем от малко повече време. За да приключим с всички редове. Първо представям на бюджетната комисия политическия компромис, който ще даде възможност за приемане и приключване на бюджета. И след това предстои амблок гласуване по всички редове, които се намират в опция 2, независимо от бюджетните редове, които са засегнати от крайния компромис. За тях по а, технически причини се нуждаем от повече време, за да мога да ви кажа каква сума сме предвидили за всеки отделен ред. Става дума за 10-15 реда, по които ще гласуваме следващата седмица. Затова предлагам за тях да гласуваме също амблок по всички коментари или бележки към категория 4. И така, Коригирам се. Тук се представя политическия компромис. Нашия проблем бе следният. Ние имаме политическо споразумение между политическите групи. В категория или перо 4 не искаме да прехвърляме горната граница при финансовата рамка – всички изменения, по които работихме до сега, бяха насочени към прехвърляне на тази горна граница с около 41,5 милиона. И за това имахме за задача да намерим 41 милиона и 500 хиляди евро. Като политическия компромис, който постигнахме е следният, ще потърсим економии, които да съответстват на тази сума и то 50-50 от една страна при бананите, а от друга страна при бюджетна линия IC+, т.е. сътрудничество с определени страни. Това всъщност е компромисът между дясно и ляво в бюджетната комисия. тъй като сега имаме открито заседание, е важно да не изразяваме липса на интерес или дори е, наличие на противоречие между Европейския съюз от една страна, що се отнася до бананите, от друга страна, що се отнася до Палестина е, в рамките на ICS+, но искаме да изпратим един силен сигнал към комисията и тук приветствам генералния директор и представителите на съвета, така че да е съвсем ясно, че ако съветът не е готов да предвиди увеличаване на горната граница по определени раздели, като раздел 4, ще бъдем принудени да направим политически жертви които най-вероятно няма да са издържани. През цялото време ние полагахме усилия да останем под а, горната граница. Това са може би 15 години. А, по време на които парламентът си беше наложил тази дисциплина, да не прекрачва тази граница, но все пак съвета трябва да е наясно а, с това какво означава това за нас. И отделните министри също трябва да направят изявления, да не казват, че бюджетът е прекалено висок и че е, не води до нищо. И след това ще е, навлезем в фазата на преговори. Така изглеждат нещата. По отношение на този принцип, е, както вече казах, това, което беше важно, бе да се намери 41 милиона и 500 хиляди евро след техническата. Очаквахме техническата проверка да видим дали няма да е малко по-малка тази сума, но в крайна сметка се споразумяхме за намиране. Кой е за? Благодаря ви. Против? Един глас против. Въздържали се? Едно. Един-два гласа въздържали се. Благодаря ви тези вдигнати ръце. пред международните медии и в присъствието на други важни институции са важни от политическа гледна точка. И така, подлагам на гласуване амблок таблицата по опция 2. Нямахме възможност някои редове да ги заличим, но много ви моля да се доверите на секретарията. Става дума за яйце плюс и бананите. Кой е за? Благодаря. Против? Четири гласа против. Въздържали се? Няма въздържали се. Благодаря ви. Така, опция 2 се, измен... се приема в изменен вид. И сега става дума за бележките. Има доста бележки. Всички имате ли правилния документ? Четири рап. Предложение на докладчика. 4 и 13, всъщност 13 и 14. Раздаден е документа, можем ли да започнем? Значи това не е нещо ново. В понеделник ви бе раздадено. Няма изменения, освен компромисното изменение, устното изменение, което се внася от докладчика. Инструментът няма номера. Изменение 384 за. Докладчикът е за. Готови ли сте? Против? Два гласа против. Приема се. Четиридесет и шест Ейренхаузер. Докладчика за. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е отново на Еренхаузер. 46-49. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по 494. Хоризонтално гласуване за пръв път. Докладчика е за. Кой е за? Електронна проверка. Е, аз нямам право да гласувам, ми казва тук моята машинка. Няма да гласувам тогава. Или гласуването трябва да се анулира. заместник-председателката гласува. Гласуването приключи 18 плю, гласа за, 21 против. Отхвърля се. Сега 368 докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 42-40. Той е и други. Кой е за? Докладчика е против. Кой е за? Социалистите са за, против. Всички останали. Трагична съдба за социалистите. Отхвърля се. Още две изменения. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля Приема се. 846. Кой е за? Докладчика е против. Кой е за? Против. Всички останали въздържали се. Съжалявам. Отхвърля се. След това идентични изменения 343 на АФЕТ и социалистите. Кой е за? Против? различни еднакви изменения. Докладчикът е за, кой е за, против, Барбара е против и още един глас против. Въздържали се. Едно въздържане от ГУЕ приема се. 334 от външната комисия, резерва, кой е за, против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. 354. Това са бележки. Против. Въздържали се. Приема се. 594 на зелените. Зелените са за, докладчикът също за. Кой е за? Против? Отхвърля се. 345 на Афет и социалистите. Кой е за? Докладчиката за. Добре. Против. Въздържали се. Приема се. 4190 на господин Банана, както го нарича председателят. Гласуваме по бележките. Докладчиката за. Кой е за? Против левицата е против, но има мнозинство от другите, приема се. 364 от външната комисия, докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 595 от зелените резерва. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 333 от външната комисия. Е, е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това имаме различни изменения по един и същ бюджетен ред 4214 на господин Гарига и госпожа Гресле. Изменение отново хоризонтално. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали са. Либералите са против, така ли? Добре, приема се. 369 от Комисията по външни въпроси. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Два гласа въздържане. Приема се. 642 на либералите, особено господин Хаглюнд. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Да, някои неща се изясняват. 483. Докладчиката за. Кой е за? Против? Няма. Така ли? Въздържали се? Двама? Трима? Приема се. И така, преминаваме към 585 на зелените докладчиката за. Кой е за? Против? Бездр... Електронно гласуване. Аз няма да гласувам. Гласуването приключи. Гласуването приключи. 23 гласа на 17 против. Приема се. След това изменение 16 на Комисията по развитие и социалистите. Докладчиката за, кой е за, кой е против. Благодаря. Приема се. Изменение 365 от Комисията по външни работи. Докладчиката за, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 41.92 на господин Сориан, докладчиката за. Кой е за? Про... Кой е за? Още веднъж против. Мисля, че мнозинство, но нека проверим електронно. Гласуваме. Всички гласуваха ли? И така. Приема се. 22 гласа за, 18 против. 17-то изменение. Докладчикът по 17. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 42 от комисията Инта, докладчиката за, коза. е за? Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. 43, същата комисия. Докладчиката е за, Коза, Против? Въздържали се? Приема се. 495 Отхвърля се. 20. Комисия по развитие. Докладчиката за, за, против, въздържали се. Две въздържали се, двама въздържали се, приема се. 23. Отново Комисията по развитие, докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32. Отново същата комисия. Докладчиката за. Кой е за? Против? ЕНП е против, въздържали се, приема се. 45.11 от господин Митчел. Докладчикът е против. Кой е за? Против. М всички, които не са ЕНП, въздържали се. А и докладчикът. И докладчикът, но тя не е ЕНП. Тя в случая без партийна принадлежност, технически погледното. Да, в интернет ще има голям шум по въпроса и по моето изказване за безполовостта на докладчика. И така, отхвърлено е. 22 от Комисията по развитие. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега при 31 докладчикът а, иска да внесе изменения. Да, след известни разговори стигнахме до споразумение по текста. Пратен ви беше по имейл. И след това направихме още едно изменение. Върнахме част от първоначалния текст, така че ще го прочета в момента как изглежда. Част от тези кредите се остават в резерва, докато не се направи презентация от Европейската комисия на политически обвързващ документ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 And I need to continue? It's not all of it. Très bien. Ce, ce, ce qui veut dire que par rapport au texte écrit. Благодаря, което ще каже, че в сравнение с писмения текст, предвиден преди това, отново връщаме онова, което бе отпаднало. А още не сте готова, така ли? А, остатъкът е както беше раздаден. Нека гласуваме, аз съм за. Хелга. Не. Подлагам на гласуване това изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С това 708 също е покрито, нали? Тогава преминаваме към здравеопазването. 644 от либералите, Особено господин Алваро, кой е за, докладчикът е за, против, въздържали се, приема се. 493 ИСР, докладчикът е за. Нека проверим. Гласуването тече. Аз отново не мога да гласувам от моята машина. Гласуването приключи. 18 за 20 отрицателни гласа, двама въздържали се, отхвърля се. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Докладчикът е против и госпожа Андреасън. Приема се. Да, европейската политика е толкова комплексно нещо. И сега 355 външна комисия, докладчикът. Докладчикът, госпожо, да, вие сте за. Кой е за? Против? Въздържали се? Двама въздържали се, приема се. 18. Комисия по развитие на политическа група. Кой е за? Против? Надежда? Вие сте против? И Барбара. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Номер 8. Бананите. Тук става дума само за коментарите, нали така? Не говорим тук за ядене на банани, а за разясненията. Кой е за, против, въздържали се. Е, съкръщенията на бюджета и разясненията трябва да са свързани. Следващото е 21 за, против, въздържали се. Благодаря, прието. Петте следващи са обхванати вече от гласуване. Ням, не се налага да гласуваме по тях. 367 на външната комисия. Докладчика е за. Кой е друг? За. Против. Издържали се. Един въздържал се. Приема се. 562 Господин Бърге, господин Касолидес са подписали. Докладчикът е за. Кой друг е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Чудесно. Приема се изменението. 850 от приятелите от ГОЕ. Кой е за? Докладчикът не е за. Кой е за? Доста. Кой е против? Докладчикът е против. Добре. Е, господин Брокхаус. Това е Бермудски триъгълник. 497 на консерваторите също е обхванато. Nous avons terminé les, les remarques de la catégorie 4. Добре, приключихме с бележките по раздел 4. Благодаря. Сега искам да помоля да чуя докладчиците. Сега в позиция ли сме да започнем да гледаме таблиците за подготвителните действия и пилотните проекти? Питам докладчиците. И сигурно ще ми кажете не. Но все пак, какви са отговорите ви, госпожо докладчик? Получихте ли Получихте ли документа? Имаме нужда всъщност от няколко минути да вземем а, копия на документа. Най-добре е Седония да ни обясни. Искам много да ви благодаря и да я поздравя, да благодаря и на координаторите. Пилотните проекти са най-трудният момент от е, дискусията. Защо? Защото, да кажа сега за новите членове на парламента, старите си знаят, защото това е една от малките области, където имаме известен марш за маневри. Парламента има възможност да прави политически маневри тук не можем да гласуваме кредити за, действ... кредити за действия, които нямат законово основание. Освен по раздел 2 експериментални проекти и подготвителни действия, които в е, рамките на бъдещето ще се развият в програми евентуално, и пилотни проекти, които ако се окажат успешни, комисията ще си поеме щафетата и ще започне да прави едни по-практични, по-дългосрочни експерименти. Ние се опитваме да работиме тук в тясно сътрудничество с комисията, защото, е, разбира се, целта е подобни действия да станат постоянни. Така че пипаме там средствата възможно най-малко. Тази година, както и в предишните, Имаше много предложения за инициативи, за изобретения. Имаше много предложения и от парламента, и, не, и от отделни депутати, не само от групи, и от комисии. Така че беше много трудно да на... сложиме всичко в куп. Седония смята, че е успяла все пак и сега ще ни каже Какви са и е, така, последиците за бюджета от това? И след като тя коментира, евентуално дебатираме, ще е, гласуваме повече конкретните цифри за пилотните проекти и подготвителните действия. Но ще ни трябва малко повече време преди да гласуваме по бележките или коментарите. Това ще направим следващата седмица. Сега давам думата на Сидония. Благодаря на всички за изказванията. Ще получите документите, но искам да се извиня, защото е, едва с нощи стигнахме до съгласие и там, където работеше секретарията, нямаше електричество. Та по тази причина още нямате обновените таблици. Но, все едно, да ви кажа няколко важни неща. Над 150 проекта стигнаха до комисията, бюджетната комисия и през юни въведохме някои е, нови елементи, като проектите, изпратени като предложения от депутатите, бяха изпратени на Европейската комисия, за да видим и тяхното мнение. Тъй като пилотните проекти и подготвителните действия са, според мен, е форма на законодателна инициатива на депутатите от Европейския парламент. Така че много е важно тези инициативи да са действително иновативни, нови. Затова и трябва да се види, да се провери, в това ни помогна комисията, да се види дали в миналото или в съществуващи програми няма вече подобни идеи, така че да действително да се занимаваме с иновативни неща, да не се повтаряме. В такъв смисъл искам да благодаря на комисията за тяхното сътрудничество. Според мен то беше протече много гладко, беше много полезно. Комисията това, което а, направи, беше да изготви една препоръка. В всички случаи това не е заповед, не е обвързващо тяхно решение. Също някои от комисиите или отделни депутати не успяха да подготвят предложенията за проектите през юни и затова не можаха да минат и през съответната оценка. Като цяло съм много впечатлена от е, творческия дух на депутатите и съм така положително е, предизвик, чувствам ги като предизвикателства, положителни и виждам една огромна е, вдъхновение и въображение тук в парламента. Много ни беше трудно да направим избор и за мен бе много важно да се дадат средства и за вече текущи подготовителни дейности и пилотни проекти, така че да не правим така, че непрекъснато да започват нови неща и после да спираме финансиране, а да си осигуриме финансирането и за неща, които в момента текат. За това някои от проектите тук, които фигурират, са вече съществуващи. Аз и заедно с координаторите се постарахме да намерим компромис, който да даде зелена светлина, да даде възможност на различните комисии, на политическите групи беше трудно да постигнем равновесие в този смисъл и така наречените по-малки групи политически също трябваше да получат своите проекти. В такъв смисъл дадох е, предложение в е, компромиса да се отчетат е, проекти, предложени от по-малките групи или въпроси, които по-малко са се обсъждали. За разпределение в рамките на разделите, да ви обясна как го направихме. Ограничени сме от пакетите от междуинституционалното споразумение, където се налага горна граница на средствата, но нямахме проблеми, защото все едно ние не стигаме до горната граница. В маржовете нямаме средства. Така че ограничителните е, граници, границите за нас бяха маржовете на отделните раздели, а не интеринституционалното споразумение. Най-много проекти бяха подадени към раздел 1.8. Нищо странно няма това. Това са много проекти, свързани с иновации, предприемачество, младежите и така нататък. В раздел 1б не чак толкова. Но в раздел 2 доста имаше, което показва, че сега в земеделието и рибарството страните членки се възползват от възможността да разширят действията на Европейския съюз. Таблицата, която се надявам, че вече сте получили, да, виждам, че имате. В тази таблица има две грешки, които трябва веднага да ви оповестя. А именно на първата страница Ред 150231 сумата не е 3.4, е 1.4. Така че, за да не чакаме да се разпечата, просто поправете си с химикалка. Значи вместо 2.4 е 1.4, ред 150231. И това, което казах преди малко и споразумението между координаторите, тази поправка се добавя в раздел 4, проект, който още не е фигурира в таблицата, но искам да помоля за подкрепа за него. В блок, е, гласуването на блок става дума за пилотен проект от групата ГУЕ за а, е, измъчвания проекти срещу това. 1,4 милиона. Предлагам ви. Ако също видите други грешки или имате коментари, моля. Merci. Euh, alors, plusieurs collègues ont, ont demandé la, la parole. Je vais. Благодаря. Има заявки за изказвания. Всеки момент ще им дам думата. Само да сме сигурни, че сте наясно а, с двете поправки. В а, предпоследната версия. Последната е правилна. Там се отразява и изменението на ГОЕ. Председателя, разбира се, изостава от всички. Сигурно и докладчика изостава. Ние нямаме такава таблица. Значи в нашата таблица има грешки на първа страница. Едно цяло и 4 милиона, а не 2,4. И на втора страница пък трябва да се добави един ред, е, пилотен проект, за а, жертвите от, а, на насилие. един милион. Имаме споразумение по тези две поправки. Моля, нанесете си ги. И второ, отново за така по-новите членове на парламента. Както каза докладчика, а всички знаят това, имаме ограничение по всеки отделен раздел. 1, 2, 3А, 3Б, 4, А също така има и конкретна горна граница за пилотните проекти и подготвителните действия. И Сидония обясни, че ние не можем да надскочиме тази горна граница защото така или иначе сме ограничени от а, границите на всеки от отдалните раздели. Така че бюджета всъщност е много ограничителен. Ние сме тук сложени в усмирителна риза, бих казал. Освен това, нека да повторя. Ще гласуваме само по цифрите. Не коментарите или бележките, защото може би колегите ще искат да зададат въпроси. Е, евентуално с предложения за пилотни проекти, които не са били избрани. Но предлагаме да ги споменем подобни проекти в бележките по обикновените бюджетни редове, които гласувахме вчера или оня ден. Така че ще ги включим и ако имате въпроси, докладчика ще може да ви отговори. Uh, благодаря господин председател, благодаря също и на нашия докладчик, чиято задача бе изключително трудна. Тя се справи отлично при намирането на компромис. Според мен настоящата бюджетна процедура ни помогна да извлечем много добри идеи, основаващи се на творчески подход на ниво парламент. Тя ни показа също, че може би е необходимо в бъдеще да въведем по-организирана, по-стройна процедура, за да улесним работата на докладчиците. Наистина смятам, че трябва да въведем по-стриктни правила, така че да гарантираме и участието на комисията. Юта започна работа в тази посока, когато бе докладчик по бюджета и според мен трябва от година на година да се усъвършенстваме, така че да ставаме и все по-добри. Имам няколко въпроса във връзка с новата таблица. Първо, първоначално се съдържаше бележка относно 040411. Бих искала да попитам докладчика. че от, във връзка с програмите, които вече приключват, упоменахте, че по тях не могат да бъдат отпуснати допълнителни средства. Виждам, че това наистина е така. Съгласна съм също и с упоменатата от вас сума от милиони 400 хиляди, въпреки че тя намалява от 2 милиона и 400 хиляди. Що се отнася до външните работи, изменение 363 по бюджетен ред 190406 бе внесено предложение за заличаване на формулировка в бележките. Ние изискваме да се проведе разделно гласуване по това искане предложение, извинете, за изменение. Според нас тази формулировка е много важна. Един последен въпрос – във връзка с изменението за изтезанията. Бихме могли да подкрепим Обединената левица, въпреки че тяхното изменение не е включено в списъка за гласуване. А какво стана, това е и последният ми въпрос, с средствата и реда за Европейската служба за външна дейност? Като цяло обаче искам да подчертая, че нашата политическа група е доволна с представения компромис. Според нас той е справедлив и ние ще го подкрепим. Благодаря. Докладчика ще отговоря на всички коментари. Дамян. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, à mon tour, je voudrais féliciter le rapporteur pour, pour le travail. Euh, Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика. Тя свърши отлична работа по компромисите. Искам да обърна внимание обаче, че за нови членове на парламента, както, какъвто съм аз, ми е, се вижда всичко много сложно. И ми се струва, че трябва да има малко повече е, прозрачност и малко по-малко обикол за обикалки относно работата, начина по който говоря. Та трябва да поддържате така, контакт с нас, за да сме наясно какво се случва и как можем да участваме. Мисля, че пилотните проекти са представени от групите и са подкрепени от тях. А Комисията прави оценки и на проекти, които после няма да им отпуснем средства. Разбирам, че е трудно да се преговаря, но ми се струва, че в бъдеще трябва да си сътрудничим по-тясно, за да можем да подобрим представянето на нещата реално, не самия метод на работа и да работим заедно по пилотните проекти. Благодаря, Хелга. Uh, Хелга Трюпел. Бих искала също да благодаря на Сидония за извършената работа във връзка с постигането на компромис. Позволете ми обаче да се върна на въпроса поставен от Ана във връзка с Европейската служба за външна дейност. Не съм доволна към момента от предложеното решение. Благодаря на Хелга. Гьоран Ферм. Uh, Съвсем накратко. Благодаря на докладчика, както и всички колеги направиха това. Мисля, че тя се опита да отрази всички желания. Разбира се, това не винаги е възможно, но смятам, че окончателното решение е добро. Искам да разбера ясно обаче. Значи ще има е, гласуване на бележките следващата седмица и, та, и ние имаме искане за разделно гласуване. Така ли ще бъде? Да, казва председателя никой не обясни мненията на НП. А? не парло а номе дел ППЕ, PPE, ma Аз определено не говоря от името на НП, а като член на групата се изказвам. Искам да поздравя Седония за свършената работа, макар че от моя страна аз не съм напълно удовлетворен. Просто защото ми се струва, че има е един малък пропуск. Става дума за проекта за латерална склероза, миотрофична латерална склероза. Той не е включен а в бюджетния ред имаше приоритет за мултипленна склероза, но е, това са две генетични заболявания, които са различни и не мисля, че е редно да отпада. Може би има някакво объркване, защото звучат сходно имената на двете заболявания, но според мен трябва да се върне и заболяването миотропична латерална склероза. Ето най-накрая ще вземе отношение и легитимен представител на Европейската народна партия, господин Сориан. Позволете ми един кратък коментар във връзка с самиотрофната склероза, за която говори Джовани. Това заболяване бе предмет и на моите занимания в рамките на следването ми по медицина, така че тук съм съгласен с Джовани. Юта Хаок. Благодаря. Отчасти съм виновна за това, че вчера, когато се споразумяхме за списъка на пилотните проекти, не включихме и склерозата в него. Имаме бележка за склерозата, затова реших, че не е необходимо да предвиждаме и отделен пилотен проект. Но през идната седмица ще се занимаем с пилотните проекти, не включени в списъка, по които смятаме, че е вероятно да бъдат направени бележки. И в рамките на това обсъждане можем да включим в коментарите и другата форма на склероза. Така ще покрием и двата вида заболяване. Но смятам, че е достатъчно да я включим, да включим склерозата в бележките. Господин Хартунг. вероятно няма да мога да повлияя върху позицията на колегите си в рамките на гласуването, но не знам дали подходът, който прилагаме, наистина е правилният. И държа да подчертая това. Благодаря, скъпи колега. Нека взема отношение по коментара на господин Хартунг, Ан Йенсен, както и координаторите заявиха, че е необходимо, основавайки се на опита си, да приложим по-строги правила. Така ще можем да използваме максимално наличните ни ресурси. Това никак няма да е лесно, защото не разполагаме с значителни ресурси, по която и да е функция. Затова трябва тук да се намесят специализираните комисии, които обикновенно ни представят и предложения за освояване на средствата. А ние от своя страна трябва да проверим дали предложените ни проекти наистина реално могат да бъдат изпълнени. При това трябва тясно да си сътрудничим с Европейската комисия. През идната година ще трябва да се споразумеем за процедура, която е по-прозрачна, по-ефективна и отдава дължимото значение на спазване на сроковете. Така ще дадем възможност на всички заинтересовани лица да представят своите проекти. Ако не се отпуснат средства по даден проект, той разбира се няма да бъде включен в списъка. Това въжи както за проекти представени от комисии, така и за такива представени от отделни членове на парламента. Докладчикът. Благодаря за всички коментари. Ще започна с тези, които коментираха липсите в таблицата, да, проекта за омбудсмана в Европейската служба за външни работи. Изпуснахме това, защото се питахме дали да не включиме този коментар в бележките, но вероятно ще се върнем към предишния ангажимент и ще включим този проект към раздел 5. Ще го добавим в таблицата. 600 хиляди. 600 хиляди. Извинявайте, Дония казва председателя. Значи предлагате да добавим нещо. Ред, за да върнем проекта на зелените, който отпадна, защото смятате, че има достатъчно марш в тази категория. Точно така, да, да. Вчера на срещата с координаторите се съгласихме по този въпрос, но тъй като нямаше ток, не успяхме да го добавим в е, таблицата. Моя грешка е, че не го прочетох. Ами като няма е, ток, ще изчезват из, измененията на зелените. Това е. Казва председателя. А, е, така. Мисля, че пак нещо казах политически некоректно по отношение на зелените. Не, не, не, не става дума за политически ориентации, каза докладчика. А, друг е, въпрос, който бе повдигнат, ако не е, бъркам, от госпожа Йенсен, свързано с мое изявление вчера, става дума за ред, е, няколко изменения е, изменения на бележки към а, съществуващи вече пилотни проекти. Аз не съм заня. Защо? Защото във всички тези случаи става дума за бележки към плащанията. Така че а, бюджета, като е бъде прият, взима, влезе в сила на 1 януари и не можем да сменяме бележки, когато вече си има плащания по договори, които са подписани вече. Разбирам мотивацията, но като докладчик аз мога единствено да направя жест към авторите на тези поправки, но, смя... но нищо не може да се направи, защото е прекалено късно. Тези програми вече работят. И през декември ще влязат в фаза на сключване на контакти, така че късно. Тоест, бележки за плащания няма смисъл. За вече текущи пилотни проекти няма смисъл. Друг въпрос. Имах още една бележка. Общо по въпроса за коментарите. Два проблема има. Първо, бележки или коментари за проекти, които не са включени в таблицата, но евентуално могат да бъдат включени в бележки към някои редове. Има около стотина такива. А, и а, е доста работа да видиме кои от бележките към тях могат да бъдат а, възприяти. Ще получите една малка брошурка с всички тези бележки, когато ще ги гласуваме в понеделник. Ще ги получите по-рано, за да можете да дадете устни изменения или искане за разделно гласуване. Другия въпрос е, е бележките за пилотните проекти и подготвителни дейности, които се съдържат в таблицата. Ще имам също предложения за тези бележки те по принцип са бележките, които са свързани с съответните изменения към пилотните проекти и положителните дати. В някои случаи обаче сливаме, е, има слети проекти и тогава вече трябва да слеем и бележките. А в някои други случаи вече сме стигнали до компромиси е, в зависимост е, от резултата на гласуването за сумите чак тогава можем да ги отразем. А Джовани Лави е конкретно въпроса, който повдигна. Сега откривам своята невежество, <laughs> когато разглеждам тези пилотни проекти. Аз лично никога не съм твърдяла, че имам познание по медицина. И аз и Юта май попаднахме в един и същи капан. За нас е много трудно да оценим дали един проект вече покрива съществуващи неща и не. Затова и направихме това, което направихме с комисията, да тя да огледа тези неща. Но във всички случаи се получават такива пропуски, които са неизбежни. Те не са чак толкова много. Е, за това някои от е, пилотните проекти е, и предготвителни дейности могат да се дадат като предложение до година. Тогава ще има и повече средства за тях. Надявам се, че не забравих нищо. Благодаря на докладчика. Нека се върнем към това, което тя опомена във връзка с бележките по пилотни проекти, работата по които е започнала през изминалата година и по които вече е взето решение за бюджетните кредити за плащания. Тоест няма възможност за пренасочване на средства. Ако приемем нови бележки по тези проекти, по които се извършват само плащания, то няма да заделим допълнителни средства за тях. Просто ще направим един символичен жест. Жест само на думи. Хелга, бих искала поне в писмена форма да бъде поет ангажимент. Така ще мога да бъда сигурна, че действително ще бъде прието нашето предложение. В противен случай няма да изявим готовност да гласуваме върху целия пакет. Хелга. Това не е просто обещание от наша страна, а ще трябва да го подложим на гласуване или по-точно ще изготвим таблица, ще го включим в таблицата и тя ще бъде подложена на гласуване. Ще вземем предвид предложението както на зелените, така и на обединената левица. С това, надяваме се, ще отговорим на очакванията на повечето групи. Ан, това означава ли, че днес няма да гласуваме по бележките? Да, значи правилно съм разбрала, че ще трябва да проведем разделно гласуване по изменението, внесено от зелените. Oui, vous demandez, Anne, un vote séparé. И така, Ан, вие искате разделно гласуване при разясненията, при бележки за следващата седмица. Само един пилотен проект 363, където зеленото ните искат да отпадне една фраза в бележките, а ние не сме съгласни да отпада. И искаме отделно гласуване – или да няма тази поправка. Става дума за следващата седмица, казва председателя, защото следващата седмица ще гласуваме по бележките. Сега гласуваме само по цифрите. Няма други изказвания. Тогава гласуваме по таблицата. Само по цифрите в таблицата за всички подготвителни мерки, които са съставени от нашия докладчик в току-що посочената версия. И прибавяме тук пилотния проект на зелените. А, той е част от компромиса. Кой е за? Благодаря. Против? Двама въздържали се или по-скоро един въздържал се. Благодаря ви. Таблицата с пилотните проекти е приета. Скъпи колеги, първо нека да въздъхнем облегчено. Поздравления за докладчика. Много рядко се случва нов депутат още през първата година да пише доклада по бюджета. До сега е, тя се справи безупречно и аз съм възхитен не само от нейната компетентност. Познаваме от преди, тя е работила вече и преди с нас. Аз съм впечатлен от компетентността и от характера и откритостта и решителността и готовността и за компромис. Благодаря на всички колеги за усърдието. Много НП колеги имаше, затова аз няма да гласувам с неудоволствие мога да мина на другата страна. Благодаря на всички, благодаря и на координаторите но ние всъщност е, изпълнихме само една трета от нашата задача. Що се отнася до е, е, постигането на съгласие в бюджетната комисия. Това е една трета. След това трябва да работим, за да убедим политическите групи, за да имаме мнозинство в пленарна зала и накрая процедурата по съгласуване по, на а, позициите. в своята безкрайна мъдрост, е, в своята безкрайна мъдрост, председателският съвет ни послуша, що се отнася до парламентарната делегация в комисията по е, концертиране. Вместо да се запази първоначалното разпределение с, с така пропорционално участие на парламентарните комисии. Сега се предлага друго правило, правилото Интеконче за политическите групи и тяхното представяне. И така, всеки в своята политическа група трябва да а, привнесе своята тежест в политическата си група, така че да се вземе предвид, да се вземе предвид и традиционните черти на бюджетния дебат в комисията по концертиране. Следващата седмица, понеделник и вторник, ще заседава бюджетната комисия, за да отработи остатъка. И така, бележките по пилотния проект, подготвителните мерки, както казахме току-що и отделните цифри, които трябва да бъдат пояснени. И така, прехвърлянето в цифри на политическото единство, това разпределение, за което говорихме между бананите и а, индустриалните държави, а, ICR+, а, сега има и някои други технически корекции, които се налагат, понякога изключват тока, а, а, компютрите не работят, някой друг милион се губи. Ще предвидим буферни редове под рубриката 1А. До края на седмицата трябва да изясним колко да вземем от, от ИТЕР, за да запълним 1А. Освен това, трябва да се гласува по един или два реда от политическо естество, като изменението на социалистите, например, за създаването на нова на нов източник от собствени средства за европейския бюджет. Питаме се как и дали да не структурираме така своята преговорна позиция спрямо съвета, така че да бъдат приети разсъждения, които надхвърлят проекто бюджета за 2011 година и как да излезем от глухата улица, в която влязахме от бюджетно-политическа гледна точка, що се отнася до бюджета за 2011 година този смисъл председателският съвет е предвидил заседание в 8.30 за вторник преди обед. Аз самият ще участвам в заседанието на председателския съвет заедно с двамата докладчици с цел подготовка на пленарното заседание на 20 октомври, гласуване по бюджета и контакти с комисията и съвета. И така, гласуването, което проведохме ни дава еднозначен мандат за представляване на комисията в председателския съвет. В понеделник ще изясним още веднъж от кога ще се проведе заседанието във вторник преди обяд. Може би можем да започнем малко по-късно, защото председателският съвет ще бъде около час. Той ще изместим нещата от, от 9.30 на 10 и ще бъдат взети предвид изводите, които ще бъдат направени на този председателски съвет и ще ни бъдат дадени, надявам се, възможности за корекции в проекторезолюцията, която ще бъде прията заедно с измененията на 20 октомври. Ако председателският съвет приеме а, или иска да отправи еднозначно послание спрямо съвета, тогава естествено те няма да се позовават на отделни конкретни а, бюджетни редове а, на проекто бюджета за 2011 година, а по-скоро ще отправят едно дългосрочно а, послание, базиращо се на проекто бюджета за 2011 година. В този смисъл ще бъде, включ, ще бъде включено съответният сигнал, послание в проекто резолюцията. По проекто резолюцията. Първо трябва да бъде раздадена. Да. Трябва да бъде депонирана първо. Има срок за изменение 4 октомври 12 часа. Но няма да е зле, ако в края на седмицата разполагаме с проекто резолюцията, така че в края на седмицата да можем да се занимаем с нея или поне а, един предварителен проект. Госпожо докладчик. Нека разясня нещо във връзка с проекто резолюцията. Доста съм напреднала вече в изготвянето на текста. Надявам се да представя първата нефинализирана редакция до края на деня, така че а, тя да ви бъде предоставена утре сутринта. Надявам се с това да не шокирам прекалено секретарията. Да, ще ни трябва през уикенда, за да можем а, да работим съвместно по време на уикенда и да спазим срока за изменения. You said many nice work to Sidonia, and I think Бих искала още веднъж да поздравя Сидония за отличната работа, която извърши в качеството си на докладчик, коментар от Ан Йенсен. Бих искала обаче да отправя поздравления и към нашия председател, който наистина се справи изключително добре. yeah. Трябва да поздравим и секретарията, защото без тях аз наистина не мога да си върша работата. Разбира се, трябва да упоменем и секретарията, който също извърши отлична работа. Секретарията се сблъсква с редица трудности в това число и спиране на електричеството. Позволете ми обаче да изразя и загрижеността си по някои точки. Надявам се ръководството на Европейския парламент да прояви жив интерес към работата на Комисията по бюджети. Бюджетът на Европейският съюз е така да се каже една от перлите в короната по отношение на работата на Европейския парламент. Имаме, разбира се, и редица други правомощия, но едно от най-важните ни правомощия е приемането на бюджета. Предполагам, че английската кралица много се гордее с перлите в короната, но не тя отговаря за тяхното опазване. Предполагам, че възлага това на други, които разбират от тази работа и мисля, че това никак не е лош подход. Благодаря ви. Благодаря за тези заключителни коментари, за комплиментите. Скъпи колеги, винаги когато парламентът работи добре, това е, е резултат е, и съвместен успех и можем да се гордеем от участието си в тази работа, дори когато правим това анонимно. Скъпи колеги, приключваме час по-рано. Председателят благодаря учтиво и на преводачите. Не винаги е лесно да се превежда, казва председателя при гласувания по бюджета. Желая ви усърден уикенд, преди всичко като, докато разглеждате проекто резолюцията. Закривам.